Um, and some say that you need a full-fledged headquarters for that. Maybe you could just engage and, and discuss this issue. Thank you very much. Merci. Uh, Monsieur Galler. Ja, uh, geachte minister, beste collega, welkom terug in het Europees Parlement. Maar ik uh, spreek nu verder in het Duits. Ja, vielen Dank, dass Sie vor einem uh,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 liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus den Nationalparlamenten, als Stellvertreter Уважаеми колеги, гости от националните парламенти, като представител на председателя на Комисията по външни работи, за мен е чест да ви посрещна с добре дошли. За съжаление, тази сутрин нашия председател господин Елмар Брок не се чувства добре и помоли да бъде извинен. Общата политика в областта на отбраната и външната политика е много важна за държавите членки и а, за това заедно с националните парламенти е необходимо да се провеждат задълбочени дискусии, за да могат те да играят своята важна роля. Вашият принос е от основно значение а, за да създадем една кохерентна обща политика на а, сигурност и отбрана. Ще под... обясня защо а, тази политика е толкова важна, ако искаме да отговорим на очакванията на европейските граждани и е да продължим а, и отвъд тези очаквания. Дори там, където европейските граждани са радват на най-голямо благосъстояние, те си дават сметка за новите предизвикателства, а, които изправят на, на а, проверка техните ценности. Влиянието на това, което става по нашите граници, се отразява на границите. Например, на изток засилването на Русия и това, че тя демонстрира тази сила, упражнява натиск върху нашите държави, които граничат с източните ни съседи събитията, които породи арабската пролет, а, ни карат все повече да се замисляме за региона. А, като политици а, ние сме длъжни да отговорим на очакванията на гражданите, защитавайки техните а, права, тяхното бъдеще. Това, което ще а, работим от тук нататък в областта на а, опор ще се основава на Лисабонският договор на нашите споделени европейски ценности и отстояването им. За да подобрим и засилим общата си политика в областта на сигурността и отбраната, ние се нуждаем от повече солидарност и сътрудничество в Европа, като предпоставка за преодоляването и превенцията на кризи за подпомагане на процесите на демократизация. Европейската политика на сигурност ще бъде обект на разглеждане на декемврийският съвет. 25 години изминаха от края на студената война. От е, тогава насам е, е, бюджетите за сигурност и отбрана в Европа постоянно намаляват. Парадоксално обаче, операциите, в които участват европейски сили, се увеличават. Това означава, че намаляват ресурсите а, а пък а, а, натиска върху и необходимостта от тези операции нараства. Обедени сме, че нашите войници, които а, а, участват тези операции от името на европейските граждани, а, е, заслужават а, е, нашето уважение и подкрепа предвид на финансовата криза и бюджетните съкръщения, ограничението на средствата се засилва, което води до нарушаване на координацията. Има координация между а, близки страни, но нямаме все още една всеобща координация по отношение на ресурсното обезпечаване, която да ни помогне да се преборим с бюджетните съкръщения. А, този въпрос е важен, тъй като има критични а, боеспособности и възможности, които трябва да поддържаме по всяко време. Благодарение на договора от Лисабон ние имаме е, инструментариума, който да ни помогне да планираме интеграцията и разполагането на ресурсите е, по-добре. Лисабонския договор а, е, ни дава възможност а, да защитим а, нивото на обща боеспособност. А, а, и по-специално в е, стратегически а, план, координация, например, на дейностите в е, космическото пространство и а, е, спътниците. Ще се спра на някои конкретни моменти, които ми се струва, че е добре да а, отразим а, на политическо ниво. Необходимо е да имаме ясни графики, графици за координация на възможностите а, да организираме структурно нашата координация, така че с помощта на коалициите на желаящите да се стремим да постигнем общите ни е, цели. Трябва да работим за засилване на военно-промишления комплекс и да помогнем на Европейската комисия в е, усилията и в тази посока. Всички тези предизвикателства трябва да бъдат посрещнати достойно от Европейския съюз и НАТО. Европейският съюз е, подкрепя Европейския съюз и връзките му с НАТО а, предвид на заплахите и предизвикателствата, пред които сме изправени, са нещо, което Европейския парламент подкрепя. Няколко министри и дори няколко министр-председатели заявиха, че не бива през декември да проявяваме прекомерна амбициозност, тъй като а обществеността не подкрепя засилването на координацията в тази сфера. Наистина, може би техническите подробности не са толкова интересни за широката общественост, но определено трябва да си поставим тази цел с оглед постигане на очакванията на гражданите. Аз лично съм разочарован, защото според мен европейските граждани не смятат за не важна или не на политиката в областта на сигурността и отбраната. Те имат своите нужди, които налагат е, да преодолеем регионалните затруднения, е, с, с, с които се сблъскваме. Знаем, че струва повече когато се разгърне един такъв регионален конфликт, като например в Близкия изток или когато поради динамиката на цените в компютрите се е, влушат отношенията с Китай. Оттам може да се стигне до засилване на някои регионални конфликти. Да спомена само и конфликта в Мали и общественото мнение. Ясно е, че подобни конфликти могат да доведат до мигрантски вълни, ако не помогнем за решаването на конфликтите своевременно. Всичко това налага засилено и по-координирано сътрудничество в Европейския съюз. Това трябва да се подобри. за това за нас е особено важно, че на всеки, на всеки 6 месеца се срещаме с колегите от националните парламенти и обсъждаме тези въпроси. По този начин сме е, сигурни, че е, се вслушваме в е, гласа на европейските граждани и че при формиране на политиката се опираме на стабилна основа. Важни решения предстоят да, предстои да бъдат взети. Трябва да се е, решат глобалните предизвикателства по е, достоен начин и това е възможно, ако е, се е, разполага с, необходимите е, е, възможности. Благодаря на всички. Е, благодаря на колегите, които дойдоха от държавите членки. Сега давам думата на Дон Жан. Благодаря много. Уважаеми колеги, от името на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент ви приветствам в тази зала. Господин Ковачев е, вече направи уводни коментари, но нека и аз е, под формата на увод да ви припомня, че в крайна сметка въпросът, на който трябва да отговорим, е въпроса, който си задават и нашите съграждани – В крайна сметка, сигурността и отбраната не са теми, които са без, безинтересни за гражданите. Даже напротив. И именно за това вие, депутатите в Европейския парламент, много често получавате въпроси от своите избиратели. Въпроси на тема Мали, Сирия, Либия. Какво прави Европа там, питат нашите граждани. Всичко това а, се, а, е, е, е свързано с тяхната представа за ролята, която Европа следва да играе в международен план. Трудно е да се обяснява непрекъснато, че а, отговорността за тази политика е в ръцете на държавите членки. На европейско равнище външна политика съществува, но тя е все още млада – и основната роля е именно в ръцете на държавите членки. И за това е, вашата роля е много важна и трябва да продължим да работим сериозно е, по темата, е, която е толкова важна е, за нашите граждани и която е изключително важна и в е, рамките на стратегическия контекст, припомнен от колегата Ковачев. И като представители на националните парламенти се надяваме, че ще си сътрудничите с нас за напредъка по външната политика и за пълноценното използване на средствата, които съществуват на този етап. Защото много добре знаем, че в краткосрочен план резултатите няма как да бъдат бляскави, но в дългосрочен план е, трябва да се има предвид, че Европа има необходимите структури да действа. Има операции, които в момента тъкат под европейския флаг. В Афганистан, например, има европейска полицейска мисия. 400 души са изпратени там. И за Европа е изключително важно да се знае за тези мисии, защото много малко знаят хората за тях. Важно е да има делегации, които пътуват, за да посетят е, изпратените там, за да видят как работят нещата, за да станат нещата по-видими, да се види какво действа, какво не действа. И освен това, трябва да правим всичко възможно от натрупания опит да извличаме изводи за бъдещото развитие на младата ни е, политика в тази област. Много често се чува какво прави Европа, къде е Европа, но все пак отново нека да кажем, Основната отговорност е в ръцете на държавите членки. А що се отнася до европейските инструменти, е много важно а, малкото, с което разполагаме, да се използва пълноценно. Разбира се, а, всички ние имаме отговорност да бъдем възможно най-амбициозни и бяха обявени няколко теми. Видимост, капацитет и индустриална политика. Свързани, това са темите за обсъждане. И не случайно бяха избрани тези теми, защото целта е да се стигне до основните елементи на дебата, а не просто да се говори с общи думи. Ще чуем Мачей Поповски и след неговите коментари. От името на службата за външна дейност очаквам вашето участие. This meeting uh, today is a, is a very... Срещата днес е един шанс, който приветстваме. Тя е част от процеса на подготовка Работим усилено с страните членки и се радваме, че имаме шанс да а, ангажираме също така и целият Европейския парламент и националните парламенти. Тук не става дума само за суверенитета на отделните държави членки. По някой път много се притесняваме за това, и го обсъждаме подробно, но наистина е важно да имаме пълната подкрепа на парламентите. В известен смисъл 2013 година вече е година на общата политика по отбраната и сигурността. На нея се обръща изключително а, внимание и самия факт, че на съвета ще обсъждаме отбраната и сигурността, вече породи доста очаквания. Това обаче и промени малко атмосферата на дискусията. Нещата вече звучат малко по-положително, отколкото преди. Предполагам, че сте запознати с всичко, което вече е свършил Европейския парламент, докладите на господин Гала, както и предстоящия доклад на мистер Брок – От гледната точка на службата за външна дейност също имаме принос. Финалната версия на доклада а, излезе в края на октомври. Разбира се, имаме и съобщението на комисията за отбранителната промишленост от юли месец. Имаше изключително полезен принос както от промишлеността, така и от академичната общност, което също беше изключително полезно. На първо място искам да кажа няколко думи по окончателния доклад на върховния представител на Европейския съюз, след което ще очертая следващите ни действия, както и последващите действия след декември месец. Няма да обобщавам доклада. Имате го на разположение, можете да го прочетете, но обратната връзка, която получаваме до момента от страните членки, както и от страна на Европейския парламент и НАТО, е доста позитивна и окоръжаваща. Доклада започва с кратък анализ на променещия се геополитически контекст, а всички предизвикателства, които той ни изправя бюджетите на, за национална отбрана, за които вече стана дума. И така нататък. От друга страна, Европа се чувства все по-удобно в ролята си на гарант на сигурност. Така че определено има място за стратегически дебат за нашата роля и то на най-високо политическо ниво. Доклада съдържа и трите клъстера, за които вече стана дума ефективност, разширяване на капацитета и подобряване на промишлената база. Но мисля, че тук има един доста ясен сюжет. Доклада обсъжда действията, които Съюза трябва да предприеме, за да защити своите ценности. Ние трябва да можем да използваме общата политика за отбрана и сигурност. Но в същото време, за да сме надежни, трябва да имаме необходимия потенциал, както и ангажимент от страна на страните членки. Имаме нужда от силна иноваторска материална база, за да можем да осигурим този потенциал. Трябва да се опитаме да обясним това на собствената си аудитория, на собствените си нации, което все още е предизвикателство – Така че има нужда собствените ни лидери да обяснят по разбираем начин на хората, че това не е нито лукс, нито нещо излишно. Това е нещо, което а, действително ни е необходимо и ще изисква а, ангажимент и то не само финансов. Когато европейските лидери се срещнат през декември месец, те трябва да обсъдят необходимата политическа воля, която трябва да се прояви. Както и проблема с намаляващите бюджети за отбрана в страните членки. Сигурен съм, че по време на този съвет ще се намерят много добри възможности. И знам, че можем да използваме истинския потенциал на европейската отбранителна индустрия. Според мен той често бива подценяван. Все пак това е промишленост с годишен оборот почти 100 милиона евро и а, генерира изключително висок брой работни места. Има един друг въпрос, който се обсъжда интензивно през последните години. дали Европейския съюз има или няма нужда от нова стратегия за сигурността. Ще цитирам а, доклада. Като част от последващите действия след Декемврийския съвет, страните членки би трябвало да започнат работа по очертаването на конкретната роля на Европейския съюз след новите положения от Лисабонския договор. Знам, че всички тук са за бяла книга по отношение на отбраната и сигурността, но това, което е важно, е, че върховният представител се въздържа от очертаване на конкретни и бъдещи резултати. Какво ще се случи по-нататък? Споменах вече, че имаше много предварителни срещи и дискусии. Външните министри на държави и членки също ще отделят време на отбраната и политиката. По време на срещите си на 18 и 19 ноември тези срещи ще бъдат предшествани от други срещи на ключови политически фигури както обикновено се случва след Европейския съюз, ще бъдат прияти определени заключения, които ще касаят трите споменати кластера. Но също така, това ще бъде един шанс за държавните глави и членовете на правителствата наистина да обсъдят проблемите, за които става дума. Работата вече започна, подготовката върви разбира се, винаги съществува и риск, тъй като, както всички знаем, съвета не винаги се придържа стрикно към дневния ред. Ако се случи някаква криза или има спешна ситуация, има а, вариант въпроса за отбраната да остане на заден план. Но Всъщност, той е много напред в дневния ред, така че надяваме се, това няма да се случи. Много е важно да направим така, че този дебат да не остане изолирано събитие. Господин Данжан правилно отбеляза – Може би в близкото бъдеще няма да видим много очевидни и впечатляващи резултати, но ако темата остане на дневен ред и лидерите продължат да я обсъждат, това неминуемо ще доведе до резултати. Надяваме се този процес да започне и се надяваме по време на съвета да бъдат раздадени а, задачи както на върховния представител, така и на Европейската агенция по отбраната по а, ред въпроси, като например отчетността и резултатите. Всичко това е с идеята да се развие а, все по- повече европейската отбранителна индустрия. По-нататък, ако продължим да работим в тази посока, лидерите ще могат да проверят и какви са резултатите от тези действия. Докладът на Върховния представител също така съдържа и идея за пътна карта за отбраната и сигурността, която почива на поставяне на срокове и конкретни цели за сътрудничество. Ако приемам, че това наистина се случи, това наистина ще очертая пътя пред нас. Много се надявам, че на съвета тази пътна карта ще бъде подкрепена. По този начин отбраната и сигурността действително ще бъдат постоянна част от нашите дискусии и работата на националните парламенти. В обобщение влизаме в последният етап на подготовка преди съвета. Съгласни сме всички, че този дебат не трябва да остава изолиран. Това, което се предлага, не е твърде амбициозно. Голяма част от предложенията са от Европейския парламент, а други от националните парламенти. Те не са революционни, но също така а, се опитват все пак да придвижат нещата напред. Ние смятаме, че има какво да свършим и има място за напредък. Ако се обърнем назад към дискусията, особено тази година, ще видим, че вече сме изминали доста дълъг път. Така че наистина съществува положителна динамика, както вече казах в началото. Имаме нужда обаче от ангажимент от страна на страните членки, защото в противен случай няма как да напреднем особено. В заключение ще благодаря отново на всички вас за вашата подкрепа, както и на Европейския парламент и на националните парламенти. Благодаря. Благодаря, господин Поповски. За разлика от това, което казах в началото, всъщност сега ще чуем първо госпожа Клод Франс Арно, от Европейската агенция за отбрана, тъй е като нейното изказване е тясно свързано с вашето и е, е, едва след това ще дадем думата за коментари и реакции, е, тъй като е добре първо да чуем двете изказвания. Клод Франс, заповядайте. Merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Благодаря, Ерна. Извинявам се, че пристигнах малко по-късно. Една от делегациите, връщаща се от една от държавите членки, трябваше да бъде е, е, посрещната. При всички положения много се радвам, че имаме възможност да обсъдим тези теми, защото е, тук говорим за постепенно сближаване на усилията наближава Европейския съвет и от него се очаква един, едно силно послание в контекста на отбраната и сигурността, защото това е област, която е от приоритетно значение и е, следва да получи и съответната бюджетна подкрепа и е необходимо да се направи всичко възможно, за да се увеличи до максимум ефективността на отбраната. И в тази връзка искам да кажа, че всичко това зависи от сътрудничеството, зависи от начина по който се използват инструментите, които са на разположение на Европейския съюз, зависи от начина по който се комбинират и останалите политики, водени от Европейския съюз, така че е необходимо да се разглежда този ангажимент като един постоянен ангажимент от страна на държавните и правителствени ръководители да работят по тази тема заедно с всички съответни изградени структури в рамките на Европейския съюз. Е, разбира се, темата за отбраната е основна компетенция на държавите членки. И е, именно за това очакваме реакция на ниво Европейски съвет. Действа се и в рамките на ООН, но е много важно как тече дискусията тук, е, в Европейския съюз за да може държавите членки да комбинират своите економически и бюджетни ангажименти и економическите си програми и начина по който работят по приоритетите в областта на отбраната. В тази връзка е необходимо да се вземат предвид всички основни гледни точки. Трябва да не се забравя, например, че военните действия не са единствената възможност. Може да се работи по превенцията, може да се работи по изграждането на върховенството на закона и правата държава, на, по образованието, по формирането на институции и прочи. Разбира се, има ситуации, в които няма как да се избегне приложението на сила или поне да се използва заплахата, че може да се прибегне до сила. Именно заради това трябва да работим заедно в областта на политиката на отбраната, защото колкото и добра да е политиката за превенция, тя не може да замести останалите способности, с които разполагаме. И така, в тази връзка е много важно да имаме предвид е, състоянието на силите тук в Европа. Е, е, важно е да е ясно на всички, че имаме необходимия капацитет, за да изпратим достатъчно силна и организирана военна сила там, където това е необходимо и всички трябва да го знаят. Е, е, нещо, което може да из, изиграе и стабилизираща е, роля. И така трябва да се вземат много важни решения и те трябва да се вземат сега, тъй като сега е сложният момент. Сега въпросите са спешни. Всички ние много добре знаем и какви са посланията на основните ни партньори, особено от другата страна на Атлантическия океан. Много е важно и според тях Европа да бъде източник на сигурност и стабилност. И така, Европейската агенция за отбрана допринася за това работи с Кати Аштън, върховния представител. И искам и предлага да се конкретизират мерките, да има конкретни програми, с които да се запълнят липсващите по-настоящем елементи в политиката на отбрана и е, липсващия капацитет в Европейския съюз. Тези въпроси бяха засегнати вече и от Мачей. Е, Съединените щати е, по време на е, последните операции, например, е, се наложи да е, да предостави повече от 80% от поддържащия е, капацитет, нещо, което е, е недопустимо. Трябва да развием и ние такъв капацитет. Освен това, е много важно да се използват на съществуващите капацитети държавите членки. Ето, например, в Италия има такива съоръжения. Швеция и Франция могат да участват в, в упражненията. така че може да използваме наличното. Въпросът е да го организираме добре трябва да се използват и съответните самолетоносачи, които са на разположение. А, необходимо е да има европейски флот и да може на самолетите да се а, предоставя а, презареждане в бойни условия и а, да се а, използват многопистови самолетоносачи. В Холандия се работи по този въпрос и се прави всичко възможно да се комбинират програмите с Съединените щати. И в момента се обмисли евентуално закупуване на такива съоръжения. Важно е Европа да развие един достатъчно добър и силен флот, който да може да действа от името на всички европейски държави. Другият важен въпрос са дистанционно управляваните самолети или дистанционно управляваните въздухоплавателни системи. Нещо, което е важно, тъй като това е едно ново поколение съоръжения и могат да се използват и за граждански, и за военни мисии. И така, важното е тук какви са и основните правила за използването на тези системи. И те могат да се разработят по инициатива на комисията, трябва да се разгледат технологическите аспекти, трябва да се разгледат аспектите свързани с сигурността. Всичко това е много важно в рамките на работата на Европейската агенция за отбраната и трябва да се съсредоточим върху разработването на следващ е, следващото поколение такива системи. както и върху използването на наличните по-настоящем или тези, които скоро ще бъдат е, придобити е, такива системи в Европейския съюз от някои държави членки. И така, по тези теми работим в момента. Е, важно е също да си има предвид и какво предлагаме в космически план. Е, работата по сателитите и разработването на следващото поколение комуникационни е, сателити за с държавите, т.е. осигурени. И също така се действа и в областта на Кибернетичната сигурност, разбира се, е, на това, което нашата агенция прави е само една малка част от огромните усилия, които се полагат в областта на киберсигурността, включително обучение, разследване по конкретни е, научни изследвания, извинете, по конкретни технологии и увеличаване на е, капацитета за реагиране в рамките на Европейския съюз. Работим с Съединените щати и на практика причината, поради която закъснях за това заседание, е, че обсъждахме тази тема с представители от Естония, за да можем да сме готови за действия за бъдеще. Всички тези теми се обсъждат в рамките, е, са теми, по които се работи в рамките на агенцията, заедно с съответните министри. Е, целта е да може държавните правителствени ръководители да се договорят за изводи на съвета, с които да се даде тласък за по-нататъчното развитие на политиката за сигурност. Много важно е да се работи и по хоризонталното сътрудничество. Както знаете, Министрите на отбраната вече са подписали етичен кодекс за провеждането на операции, много важен документ. И в тази връзка държавните правителствени ръководители са длъжни да осигурят функционирането на този кодекс на всички равнища в национален план. И работа, както и работата по програмите която трябва да бъде защитена от бюджетните съкръщения. Именно на това трябва да обърнат внимание държавните правителствени глави. Те трябва да работят по елем... и по елементите на конкретното сътрудничество тук в Европейския съюз, а именно всички фискални и финансови аспекти. Има още нещо, което е важно в работата на комисията и е съобщено в едно от последните съобщения на Европейската комисия. Става дума за голямото значение е, на институциите, а именно Европейската служба за външна дейност е, и други институции, като Агенцията за отбрана. И е, значението на това тези институции да работят заедно, за да постигнат синергизми, в областта на научно-развойната дейност, например, в областта на технологиите. И това не е еднократно подчертавано и тук, в Европейски парламент, и е, в националните парламенти, защото по-настоящем лека полека губим напредъка си е, в технологиите. Тази водеща роля в никакъв случай не трябва да бъде загубена. И затова трябва да се направи всичко възможно тези технологии да продължат да се развиват а, чрез а, а, всички възможни европейски усилия за постигане на синергизъм при финансирането, както и евентуално чрез намиране на нови източници на финансиране. Разбира се, това се уточнява от Европейския съвет и от Европейския парламент, но трябва да се направи всичко възможно да не се е, губи водещата роля. Опасявам се, че когато се затягат бюджетите, държавите членки твърде бързо прибягват към е, съкръщаване първо на бюджетите за научно-развойна дейност. нещо, от което може много да загубим. Другият важен аспект е промишлеността. Защото, както бе казано, тук говорим за програми, за средства, за графици, но говорим също така и за подкрепа чрез хоризонтални инструменти. Има много неща, които могат да се правят в сътрудничество между Комисията и Агенцията за отбраната, за да се подкрепят малките и средни предприятия, работещи в тази област. Нещо, което за мен е особено важно. И отново за синергизма. Много е важно в европейското семейство в по-широк план, по-разширен план, ако ми позволите така да се изкажа, да работим и е, в областта на, на развитието на космическите е, способности, нещо, което се споменава в доклада на господин Галер. Важно е да се развива капацитета на Европейската е, агенция за отбраната чрез мерки в тази област да намира основните и най-полезните програми, които да могат да действат. Има много модели, с които може да се защити суверенитета на държавите членки и вземането на решение на национално равнище. без а, с това а, а, да се а, пречи на европейските а, усилия. А, а, можем да работим заедно на всички равнища. В заключение, тъй като говорих вече доста дълго време, много важно е да се има предвид, че в Европейския съвет Обсъждането на темата на отбраната ще е една от най-важните точки в дневния ред. И за това трябва а, да подчертаем, че усилията в областта на отбраната трябва да са съпътствани с съвсем конкретни действия и програми. Има мерки, които по-настоящем не са, финансирани, а, не са финализирани, но както каза Мача, и те могат да бъдат предмет на мандат за по-нататъчно развитие на, е, този съвет е, с сътрудничеството и на промишлеността, и на е, въоръжените сили. Благодаря. Благодаря, Клод Франс. Благодаря за това подробно изказване. има много искания за думата. Нека първо да дадем думата на представителите на националните парламенти. Давам думата на Богдан Клиш от Полския сенат, бивш министр на отбраната. Благодаря много. Като начало, позволете да подчертая, че ролята на Европейския парламент а в процеса на подготовката на декемврийският съвет и постигането на резултати на съвета е причината, по която ние се събрахме тук, за да обсъждаме заедно въпросите на ОПСО. В окончателния доклад има доста важни моменти, но едно е решаващо. А именно, цитирам, «Е, няма синхронизирана а, виждане за а, развитието на а, възможностите. Така казва госпожа Аштън. Това не е само предизвикателство пред Кемврийския Европейски съвет, но и за дейността ни след съвета. Искам да споделя някои виждания по отношение на ОПСО на първо място интегрирането на двете политики на сигурност и на отбрана. Сигурен съм, че трябва в бъдеще да имаме кохерентна европейска външна политика. Външна политика, която да а, отчита интересите на Европейски съюз не на базата на военните интереси на някои държави членки, а на интересите на Европейския съюз като цяло в областта на сигурността. На второ място необходим е един много по-всеобхватен подход. Всеобхватен това означава политически, дипломатически и военни инструменти, които да се вписват в един по-общ подход и инструментариум на Европейския съюз. Няколко са примерите е, за интеграция. Например, дейността на Европейския съюз в Африканския рок. Но не е достатъчно. На трето място, говорим за развитието на капацитетите възможности и е необходимо да се задълбочи този процес. Европейското европейското сътрудничество в по развитие на съществуващите е, възможности трябва да се извършва посредством Европейската агенция за отбрана, а съществуващите план за действие за Европейският отбранителна и технологично-индустриална база. Това са само няколко елемента, но обединяването а, мисля, че ще засили ефекта, а, като например между технологичната индустриална база и Европейската агенция за отбрана, също така програмата за споделяне, обединяване и споделяне на ресурсите, а не на последно място по отношение на дейността ни за превенция и реакция при кризи. Трябва да обърнем повече внимание е, на тази тема. Първо, защото имаме постижение. На второ, защото имаме и предизвикателства. Например, операцията в Мали. Е, институционалната структура на ОПСО трябва да е, има капацитет за планиране и координация. Второ, многонационални национални решения по отношение на критично важните капацитетни възможности, за които вече говорих, и трето, да се разшири ролята на бойните групи. А, това трябва да се проучи като възможност дори по-амбициозен план, отколкото го прави а, върховния представител в своя доклад. А, искам да кажа, че наистина имаме достойни постижения, но и още много имаме да работим, тъй като Европейския съюз далеч не е постигнал пълния си капацитет, а, потенциал в областта на а, сигурността и отбраната. По отношение на планирането на а, възможностите им и военната координация. В този смисъл оперативно консултативния център трябва да се разглежда само като първа стъпка към изграждането на оперативен штаб на Европейския съюз. Надявам се някой ден да се създаде и такава структура. освен това, ОПСО не се нуждаят нови политически институции, а от политическа воля и нов импулс. Такъв а, а, ни помогна преди 9 години да създадем а, една прекрасна европейска стратегия за първата тогава европейска мисия а, Алтея. И а, с този поглед трябва да очакваме бъдещо развитие на ОПСО. Благодаря. Благодаря много, Богдан. Давам думата на Елио Вито от Камерата на депутатите на Италия. бонжорно, президенте и колеги. Добър ден! Господин председател, госпожи и господа, позволете като начало да благодаря за тази важна а, възможност а, на, за среща между парламентаристите. Възможност, която събира представ, а, депутати от националните и Европейския парламент. А, за да разгледат и направят по-прозрачна общата политика на сигурност и отбрана. Днес Европейския съюз не е просто съюз на държави. Това е право вред, основаващ се на а, решението да се сподели националния суверенитет в името на споделените ценности, права на, човеш, на човека и мира. Даваме си сметка, че не можем да имаме обща отбрана без политически съюз. Затова днешното заседание е още една важна стъпка в тази посока и демонстрира духа в, ко, в, в който трябва да развиваме по-нататък работата си. Европейския съюз а, трябва да се възползва от възможностите да се а, наложи по-убедително. По успехът на Декемврийският Европейски съвет ще зависи от възможността ни да осигурим финансово развитието на отбранителните ни възможности и във военен и в цивилен план. Всяка страна е специфична, това трябва да се отчита, но заедно трябва да увеличим нивото на колективната си сигурност. Подобен подход ще затвърди нашите международни позиции. Целта ни е да намерим необходимите средства, те да бъдат а, разполагаеми в оперативен план, когато потрябват на Съюза. Затова е по-добре е, да е, подходим към концепцията за споделяне на ресурсите. Трябва да насърчаваме и сътрудничеството в промишлената сфера, е, за да възстановим позициите на военно-промишления комплекс. А, а това не е нова позиция, просто е необходимо сега да отговорим надлежно чрез политически средства. И при подходни, предходни а, поводи Европейския парламент е успявал да стимулира дебата а, подготвят и е, документи, е, които да засилят увереността на европейските граждани. Трябва да започнем да работим по методиката и след това да излезем с е, проекто, проекто предложение. Когато говорим за методика, всеки парламент трябва да разработи насоки за съответната си изпълнителна власт, за да помогне за вземането на решение на Европейския съвет. Мисля, че ако намерим един обща а, показател, а, това ще ни помогне да изготвим а, и общи решения накрая. Трябва да работим повече и по отношение на общуването с граждането, как да а, се извършва тази комуникация по отношение на общата политика на сигурност и а, отбрана и като цяло за превенция на конфликтите. В Италия вече няколко месеца в парламента работим в тази насока, като се стараем задълбочено да обсъдим темите, които ще се разглеждат от Европейския съвет. А, ние също осъзнаваме необходимостта от реформа на военния инструментария а, и, и от необходимостта по този въпрос да се оформи общо а, и а, задължително виждане. А, друга важна тема е осигуряването в финансов план а, на международните мисии. Необходимо е да обърнем а, внимание на обществеността към а, а, въпросите на общата отбрана и сигурността. При вземане на решение Италия а, а, има по-особено положение предвид на това, че предстои да поеме председателството след като вече бъдат обновени съставите на другите органи и институции на Европейския съюз, като комисията и съвета. За това трябва да осъзнаваме нашата голяма отговорност. Господин Каоли от Европейския парламент. Благодаря ми. Благодаря ви, че ми дадохте още един шанс след Вилнюс да се изкаже от името на националният парламент преди срещата на съвета и благодаря също така за а, конкретните неща, а, конкретните коментари, които бяха направени тук, както и проектите, които споменахте. Ясно е, има много неща, около които можем да се обединим. Няма нужда да действаме по-отделно, когато можем да действаме заедно и това ни е от полза. Важно е да обсъдим именно тези въпроси по време на съвета. Всички сме съгласни, че трябва да престанем да а, използваме национални подходи. За мен националните парламенти трябва да бъдат притиснати, за да задвижат нови структури и да придобият ново отношение, особено когато става дума за министрите на отбраната. За мен това е същината на въпроса. Просто трябва да мислим малко по-европейски. Не можем вече да си позволим да мислим като отделни страни. Имаме проблем с свръхкапацитет в определени части на промишлеността, а в други части на същата не можем да си позволим достатъчно капацитет. Съществува и въпроса с производителите и къде се правят доставките. Някои имат твърде много поръчки, а други недостатъчно. Затова е важно по време на съвета да обсъдим едно по-близко сътрудничество, включително и на ниво промишленост. Важно е сертификацията и стандартите в Европа да дават стимул на промишлеността да се развива. Искам да ви попитам, Смятате ли, че гражданите и хората изобщо са наясно с това каква е ситуацията? Според мен просто не можем да продължим така. Трябва да засегнем и въпроса за обществените поръчки. Необходимо е просто да развием нов подход към тях. Имаме предизвикателства, на които трябва да отговорим. Надявам се, че това ще се случи. Благодаря ви. Е, благодаря. А сега към португалските колеги. Миранда Келер. Благодаря, господин председател. На първо време искам да благодаря на господин Елмар Брок за това, че ни покани да присъстваме днес. Според мен е чудесна инициатива да се включат и националните парламенти. Искам да благодаря и на господин Мартин Шулц и на господин Ван Ромпой. За мен присъствието им на такава среща демонстрира важността на, тази, на, на това събиране. Обсъждаме общата политика за отбрана и сигурност, но а, това изисква да имаме много добра идея какво включва тази концепция. Има една един европейска стратегия, но тя е доста остаряла от 2003 година. Мисля, че тя е претърпяла изменения през 2008 година, но все пак. Необходимо е да я преработим отново и да се изправим пред съвременните предизвикателства и нуждите на европейската отбрана като цяло. За мен това ма, трябва да се стремим именно към това. На второ място, трябва да се съсредоточим върху принципите на координация. Когато говорим за отбрана и политика, обикновено ситуацията е доста фрагментирана. Има различни подходи. Има различни процедури за сътрудничество между отделни страни. От време на време има изолирани инициативи в някои сектори. Една страна се среща с друга, защото имат общи стратегически цели и така нататък. В някои случаи, през близкото минало, тези инициативи се оказаха изключително важни, като например в Либия или в Мали, както и в Сирия. Това са добри примери. Не обсъждаме достатъчно обаче видимостта. Вчера имах възможност да посетя един беженски лагер. Там видях сирийски беженци и въпроса, който изникна е каква роля играем ние там? Къде е Европа? Подходът ни към е, Сирия е в общи линии характеризиран от индивидуални отделни позиции на страните членки. Те са позиции формирани във времето, но най-вече са отделни и фрагментирани. Нямаме обща перспектива към това, което се случва в този регион и в начина по който анализираме ситуацията. Така че, когато говорим за обща политика за отбрана и сигурност, трябва да установим дадени принципи. Естествено, те трябва да са и гъвкави. Но за мен днес става дума за основните елементи, които обединяват нашата отбрана и политика за сигурността. Естествено, че ние сме различни страни, но има нужда от принципи на координиране. Много страни а, са изключително загрижени за сигурността си. И а, понякога има защо. Хората са доста чувствителни на тази тема. Наясно сме колко са сериозни тези теми. Погледнете, например, какво се е случва в Лампедуза. Имигрантите приезжат се от Африка, а нашата задача е да обясним на хората, че не става дума само за бежанци, но и за сигурност. Ето защо ни е нужна както гъвкавост, така и координация, за да можем да разработим сериозна обща политика за сигурност и отбрана. Има и едно, и едно трето а, нещо, за което искам да говоря – Съгласен съм, че трябва да работим в посока разработване и развитие на промишлеността. Но по време на тези усилия ние трябва да мислим за различните сектори, защото това на първо място е економически въпрос. Промишлеността включва работни места и има добавена стойност в много страни. Аз обаче не виждам видимост по отношение на общата политика – в отделни страни. Виждам обаче, че еврогрупите са изключително активни и видими в, по економическите и финансови въпроси. Защото в тази сфера има много дискусии на тема как могат да се съкратят бюджетите. Когато става дума обаче за отбрана и сигурност, тази тема е доста по-малко видима. Бюджетите там също са въпрос, който се обсъжда и те често трябва да бъдат намалени. Така че ние като а, Обединена Европа трябва да имаме обща идея за това на къде искаме да върви промишлеността. Особено в този изключително важен отпранителен сектор. Когато говорим за промишлеността, трябва да имаме предвид економическата страна. Но не трябва да забравяме и за отбранителния аспект. Трябва да внимаваме да не нарушим баланса. И не бива да мислим единствено само за а, отбраната. В доста страни се обсъжда урязване на а, бюджета за отбрана. Постоянно става дума за финансова дисциплина и за економии. Как можем обаче да се справим с а, тези изолирани бюджети, които а, биват намалени? За мен това е процес, който трябва да отпочнем, за да можем да сформираме обща политика и тя да включва всички сектори. Самата комисия трябва да започне да мисли на какви нива трябва да работи, за да постигнем целите. Благодаря. Merci, cher collègue. Je vais... Благодаря, уважаеми колеги. Виждам, че може би се налага да прилагам правилата на Европейския парламент, които често включват ограничаване на времето за изказване, за да може всички да се изкажат и след това да чуем и отговорите на въпросите. Така че за всички, които ще вземат думата от тук нататък, моля ви, вписвайте се в рамките на максимум 3 минути. Господин Пикар от е, Френския сенат. Три минути, господин председател. Добре, за три минути, колеги, ще е, кажа пет основни неща. Първо, решението да се включи дневния, е, в дневния ред на Европейския съвет е, въпроса за отбраната е изключително добро. Това е решение, което е взето с участието на председателя Ван Ромпо и трябва да го поздравим за това. И от тук нататък можем да си пожелаем да не чакаме да минат още 5 години преди отново темата да се включи. Е, на второ място. По-настоящем виждаме, че отбраната в национален план в е, Европейския съюз значително почва да отслабва поради економическата криза и ограниченията в бюджета. Е, можем е, е, имало възможности, които сме пропуснали да използваме. На трето място има европейски интереси в областта на отбраната. И в тази връзка някои държави членки съкръщават собствените си въоръжени сили. Защо? Защото общественото мнение като цяло се чувства като цяло показва, че хората не се чувстват застрашени и не смятат, че е необходимо да се развива капацитет в областта на отбраната, а смятат, че ООН е достатъчно добра защита, но нека тук е, да не забравяме, че държавите членки също времено отслабвайки отбраната си, продължават да настояват на своята сигурност. Т.е. в европейски план не се разработва е, силна система за отбрана. Е, в европейски план е, може да се работи и за разработване на технологии, но на практика е, може да се стигне до ситуация, в която отбрана просто няма. Какво се е, случва? Просто не се е, прави достатъчно, за да се примирят различните интереси. Ако няма европейски правомощия, няма да има европейска политика за отбрана. Това е. И така, трябва да видим как можем да преминем отвъд суверенитета. Уважаеми колеги, Френския сенат е, през юли излезе с доклад е, с заглавие Нека Европа да се придвижи към една истинска европейска политика на отбраната. Донесъл съм няколко копия на френски, донесъл съм и копия на английски, за да може всички да ме разберат добре. И настоявам да има еврогрупа по отбраната. Повтарям, еврогрупа по отбраната. В нея да участват онези, които могат и онези, които искат да участват. И Така както се действа в областта на Шенген, така както се действа в областта на еврото, така да се действа и в областта на европейската политика за отбрана. За някои това може да е една далечна мечта, но както казва Стив Джобс, човек трябва да вярва, че може да промени света, за да може изобщо да промени нещо. Така че не трябва да се отказваме от тази мечта. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. Благодаря и, че се изказахте така сбито. На екраните можете да видите колко минути ви остават, но при всички е, положения това, което казахте, беше доста ясно и добре формулирано, така че благодаря за изказването. Благодаря. Давам думата сега на една колега от Европейския парламент, Мария Елени Копа, която е нашия докладчик тази година за общата политика за отбрана и която ще представи в пленарна зала своя доклад пред е, и в присъствието на съвета. Благодаря много. Мисля, че този дебат е много важен. Важно е, че имаме възможност да обсъждаме темата с националните парламенти, защото именно в националните парламенти се провежда действителният дебат за общата е, политика за сигурност и отбрана. Е, нашите очаквания са много високи. Дебатът е труден е, дори тук в Европейския парламент, защото в момента Европа преминава през много тежък период, бюджетите са сериозно орязани, особено в областта на отбраната. За това трябва да работим изключително посветено, за да изградим една добра обща политика за сигурност и отбрана. Нашата амбиция продължава да е голяма, въпреки е, факта, че често от някои държави членки получаваме обезкуражителни послани. Работим конструктивно с комисията, с върховния представител, с съвета и винаги сме оптимисти. Европейския съюз се намира на кръстопът. Време е да се обсъди дали той може действително да стане източник на сигурност в глобален план или, да, или ще продължи да бъде просто един голям пазар, без каквато да било допълнителна роля в областта на отбраната. Мисля, че повечето от нас, работещи по сигурността и отбраната, смятат, че е от огромно значение е, да има сътрудничество, доверие и доверие между държавите членки. Изграждането на доверие не е лесна задача. Необходима е комуникационна стратегия. През декември ще има Европейски съвет. и тук, в парламента, и в комисиите, в националните парламенти, и в в рамките на комисията темата за отбраната се обсъжда, но въпреки всичко тази тема не е достатъчно видима. А този дебат всъщност е европейски дебат от интерес за всички европейски граждани и трябва да бъде включен и при кампанията за европейските избори. Разбира се, трябва да направим и стратегическите си избори киберпространството, космоса, военните способности. Трябва да се съсредоточим и върху морската сигурност и сигурността на границите. Това са въпроси, които са от огромно значение точно, точно в този момент те са изключително чувствителни като теми. И трябва да продължим да работим по тях много посветено след срещата на върха пред декември. На четвърто място, трябва да използваме Лисабонския договор пълноценно. Все го казваме, не го правим. Тези, които имат възможност да го използват, трябва да го използват, а останалите не трябва да го блокират. Трябва да се прилага всичко, което е в договора. Например, разпоредбите за стартовия фонд, за ПЕСКО и прочее. Освен това, е, имаме е, различни е, възможности. Можем да използваме инструментите по различен начин. Има възможност за гъвкавост, може да развиваме капацитет за бързо реагиране. И накрая на НАТО. 22 от европейските държави членки са и членки на НАТО, така че конфликт на интереси няма. Трябва да намерим решение. Заключение срещата на върха през декември не, не трябва да е краят, а по-скоро трябва да се разглежда като началото на един процес, в който всички ние, Европейския парламент и националните парламенти, работим заедно в сътрудничество. Благодаря. Благодаря. И вие надхвърлихте малко времето, но все пак се доближихте повече. Ще бъда все по-строг, господин Лакроа, от Камерата на представителите на Белгия. Благодаря. Ние от а, парламент също искаме да ви благодарим, че ни поканихте. Искаме да кажем, че сме гласували резолюция за дефиниране, редефиниране на бъдещето на Белгийската Бългийската армия в контекста на европейската политика за отбрана. А, насърчавам всички останали колеги от националните парламенти да направят това, така както са го направили и колегите от Франция. Сега, що се отнася до презареждането във въздуха, а, много важно е да се а, реновират а, а, реновира въздушния ни капацитет. Ние работим по нашите F-37 Разбира се, бюджетите в момента са затегнати, но не трябва да се слага край на усилията. Ако се купи F-37 вместо това, което вие ни съветвате да направим, как ще можем да се справим с разходите? И тук искам да ви попитам, в общи линии как се развиват европейските проекти в областта на самолето строенето. Е, нужни са ни бойни самолети, е, разполагаме с достатъчно добри технологии и е, виждаме успешни разработки на Airbus. Bus. Няма да повтарям казаното от колегите до тук, но като представител на левицата бих искал да настоя на нещо, което не чух във вашите е, изказвания. Става дума за хуманитарния характер на, европейската, на европейските интервенции в областта на отбраната. Това е една много съществена характеристика на европейските усилия и като представител на левицата държа е, да се е, обсъди и този въпрос, подкрепата е, за страните в, конфликт, в които има конфликти, подкрепата за жертвите на конфликтите. И моят въпрос е защо да не разработим един флот от кораби съоръжени като болници, за да мог, които да могат да оказват такава хуманитарна подкрепа, ето, например, в Ливан, в Силия и прочие. Много е важно а, това, защото а, така ще насречим повече граждани да подкрепят а, идеята за Европа на отбраната и за европейска политика в областта на отбраната. Смятам, че се вписах в трите си минути, господин председател. Да, благодаря ви много, а, а, за отличната дисциплина. Почти ми идва да ви подаря още няколко минути заради това, че си спазихте времето. А, при всички положения, мисля, че в съобщението на комисията се обсъжда темата за това как да се развие европейски капацитет, включително и на кораби съоръжени с възможности за оказване на болнични услуги. Давам думата на господин Божинович. За първи път е тук той след влизането на Харватия в Европейския съюз. Заповядайте. Really uh, uh, and... а, наистина съм много благодарен за усилията и времето, което отделяте за днешните ни разговори. Искам да подчертая, че темите са от стратегическо значение не само за европейската отбрана, но и за Европа като цяло. А, необходимо е а, тези дебати да включват а, общественото мнение от всички държави членки и да се провеждат а, а, на широка основа. А, а, Харватия а, това е първото заседание от този род, на който на, ние участваме като член на НАТО. Ние признаваме, че тези проблеми са наши проблеми. Има известно предизвикателство наистина. От една страна не сме особено удовлетворени от технологичното а, и а, ресурсно обезпечаване на нашите а, армии, а от друга страна нямаме средства, въпреки необходимостта да ги осигурим. Въпреки всички затруднения, ние сме убедени, че, членството в Европейския съюз е полезно. И за да се възползваме от него напълно, ние трябва да въведем редица европейски стандарти. Те означават ангажимент на държавно равнище, повишаване на разходите за една дейност в бюджета означава обикновено намаляване на разходите за друго. други. Често става така, че се съкръщават разходите за отбрана. А, това е ясно, когато се прилагат всички европейски практики, особено в финансов план. На европейско ниво е необходимо да се очертаят по-ясно приоритетите ни в областта на общата отбрана, и да се анализира ситуацията, за да се очертаят кои са предстоящите е, предизвикателства. Не само по политически причини, но ако искаме да се подсигурим и финансово, ще бъде все по-трудно да разделяме е, общата политика на сигурност и отбрана от останалите европейски политики. Затова смятам, че задълбочаването на сътрудничеството не само е пожелателно, то се превръща в непреодолима потребност. Например, да оставим на страни финансовата криза, просто самото отсъствие на търговски конфликти между нашите страни е едно такова способстващо задълбочаването на сътрудничеството обстоятелство. Благодаря. А, господин Ковач. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на първо място на Комисията по външни а, работи и а, под Комисията по сигурност и отбрана за тази среща. Струва ми се, че повече държави членки трябва да участват защото това е решаващ момент в края на годината, непосредствено преди провеждането на Европейския съвет. Повечето от присъстващите, убеден съм, осъзнават, че е, има много въпроси, по които демократичната опозиция и сегашното правителство на Унгария а, имате различни виждания. Уверявам ви обаче, че що се отнася до дългосрочното бъдеще на Унгария, ние сме единодушни. То е евроатлантическата общност, НАТО и Европейския съюз. Струва ми се, че е, просто в интерес на времето е добре да се е, спра само на насоките, които следваме. На първо място НАТО и водещата роля на Съединените щати там е основна гаранция за сигурността на Европа и на Унгария. Но Европа, включително страните, които не са членки на НАТО, трябва също да дават своят дял за гарантиране на сигурността на континента. Що се отнася до глобалната роля на НАТО и на Европейския съюз, която се засилва все повече, ние сме за справедливо и ефективно разпределение на ресурсите е, съобразно потенциала на тези две организации. Те определено трябва да разполагат с всички необходимо военни средства, гарантиращи ефективност при управление на кризи, особено военни конфликти, докато Европейския съюз, от друга страна, има економическите, политическите средства за превенция, за подпомагане след конфликта в процеса на възстановяване. Отбраната определено означава много повече и е много по-сложна, отколкото могат да опишат а, изрази като а, бюджет за отбраната. Общата политика на сигурност и отбрана може да се реализира чрез редица средства. Например, чрез политиката ни към съседите, като средиземноморски средиземноморското и източното партньорство. Сигурността и стабилността в съседните региони са неотменна част от сигурността и стабилността на нашия континент. Неодавна това бе демонстрирано много ясно от арабската пролет. Аз, а, мисля, че това е важно в отношенията ни с редица важни съседни райони. Важността на демокрацията, законовия ред и устойчивото економическо и социално развитие са важна, неотменна част от нашата сигурност. Мисля, че това е изводът, който трябва да се направим от арабската пролет. И не на последно място, позволете да призова Европейския парламент да упражни натиск върху съвета през декември също така националните парламенти да упражнят натиск към съответните национални органи на изпълнителната власт за засилване и задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. Благодаря. Ана Гомеш от Европейския парламент. Uh, Говорим за криза и за урязване на разходи. Но всъщност би трябвало да обсъждаме технологичната и промишлена база. В този контекст ми се ще Европейския съвет да вземе едно решение. Да отхвърли компенсациите при обществените поръчки в Европа. Очевидно това е рецепция за, рецепта за корупция и не нещо, което ние желаем в националните политики за отбрана. Това ще е единственият разумен ход. Нямам големи очаквания това да се случи. Но се надявам все пак на минимален резултат по отношение на финансирането. Надявам се то да бъде преосмислено по отношение на мисиите, защото в момента ние закатяваме мисиите и хората, които работят за тях. не се възползваме освен това напълно от хората, които биха могли да допринесат финансово към тези мисии. И да, това има връзка с случващото се в Мали. Очаквам също така военноморски аспект да бъде а, обсъден и изпълнен със съдържание, защото виждаме много случаи на пиратство, непрекъснати а, атаки от страна на мрежата от организирана престъпност. Виждаме какво се случва и в Средиземно море, където имаме нужда от охрана, адекватна охрана на бреговете. Виждаме и Панама, където ще излязат много економически възможности, но ще има и много опасности и рискове. Така че отново трябва да засилим политиката си за сигурност и отбрана там. Става дума за всички а, е, брегове, които трябва да охраняваме добре. В Либия, например, а, е, също става дума за европейска отбрана. Няма как да успеем, освен ако Европейския съюз не предприеме съответните действия в Либия и не изпрати съответните структури. Страните членки сами а, пречат на това. Те изпращат консултанти за отбраната, но те са предназначени единствено да а, прокарват търговски интереси. И това е огромен проблем. Трябва да предприемем някакви мерки. В Сирия политич... решението е по-скоро политическо но отново има политики, които само удължават военните действия. Вече стана дума за хуманитарната ни база. Искам да кажа, че трябва да се съобразяваме с международното право. И политиката по отношение на безпилотните самолети очевидно се нарушава нарушават се и елементарни човешки права. Благодаря. Благодаря, господин Писко от Португалия. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроса. Те не са на дневния ред на срещата през декември, но според мен са важни. свързани с начина по който Европейския съюз вижда а, инвестициите и развитието на информационни технологии в а, областта на отбраната. За мен а, това е изключително важна тема, ако искаме да а, защитим демокрацията, суверенитета и гражданите на Европа. Европейската отбрана е доста крехък, крехко явление. И това стана ясно съвсем наскоро покрай разкритията за послушването и скандалите свързани с него. Искам да попитам какво сътрудничество имаме в областта на киберсигурността. Има ли Европейския съюз или ако няма, обмисля ли да има обща стратегия в това отношение, която да ни позволи да защитим своя суверенитет? Смята ли Европейския съюз да разработи стратегия, която да засили мерките за киберсигурност? Необходимо е да сме изключително внимателни в това отношение. Стана ясно колко сме уязвими по отношение на информационните технологии и системите, свързани с тях. За мен днес имаме добър шанс а, да погледнем към това доколко сме способни да защитим своята информация. Какви структури използваме, какво оборудване, осигуряват ли те а, достатъчна защита. Или сме наистина уязвими за атаки от страна на други страни. Не става дума само за САЩ, има и много други страни, които сигурен съм предприемат подобни действия и провеждат подобни дейности. Възможно е всъщност да има много по-сериозни последствия, отколкото в момента а, разбираме. Благодаря. Благодаря. В заключение давам думата на господин Лансберги от Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Бяха засегнати много важни теми, е, свързани с европейската сигурност и отбрана. Е, и една от тях ме е, предизвика да задам конкретен въпрос. Става дума за сътрудничеството с НАТО, за това, че трябва да е постоянно и е, последователно и за това, че трябва групата от демократични държави да си сътрудничи и да проявява солидарност, да използва съвместно силите си, за да гарантира сигурност и да блокира нападение. За съжаление обаче в съвета за сигурност на ООН много от конструктивните предложения често се атакуват, атакуват а, с вето. И се налага да се работи с а, коалиция на желаящите, а пък с този тип вето Русия и Китай са твърде силни. Нито Русия, нито Китай са държави членки на Европейския съюз. и Европейския съюз смята, че е възможно да се работи с коалиция на желаящите, но това означава ли, че ще може да се разработи стратегия през декември? И ще може ли да се направи нещо, за да може европейските съвместни действия, ако не са одобрени от Русия, да не бъдат обявявани за нелегални? Благодаря много, благодаря за всички въпроси. Бяха зададени много а, въпроси. А, ето, например, господин Лакроа зададе въпроси за капацитета, така че а, нека да дам думата на господин Мисиролик, директор на Европейския институт за проучване в областта на сигурността а, а, той ще направи своите коментари. След това в заключение ще дам думата на а, госпожа Арно и господин Поповски за отговор и заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Моята роля всъщност не е да правя допълнително изказване в края на днешното ни заседание, по-скоро да се опитам да синтезирам чутото, да направя едно обобщение. Имал съм възможност да участвам в подобни дебати и тук, и в националните парламенти, където съм бил канен. И сега преминавам на английски. Uh, uh, Van Rompuy's choice to hold a debate мисля, че е много добър избор а, беше да се формулира такава една тема, но а, като днешната. Но мисля, че също време на това беше е, и е, риск. И мога да кажа, че залогът, който направихме, избирайки този е, риск, вече се отплаща. Помислете си само какво а, беше преди няколко месеца, погледнете какво за няколко месеца излезе, публику, публикува се и ще видите, че има голяма разлика. Има вече а, голяма степен на сближаване на позициите и консенсус по редица спешни въпроси в Европейския парламент, в националните парламенти и експертната общност от която на европейско ниво в известен смисъл е част и нашия институт. Сближаване на позициите по отношение на оценката на актуалното положение за очертаване на предизвикателствата и спазане, спад в ресурсите, бюджетните ресурси, но също и политическата активност по отношение на координиране в Европа. И какво до сега е постигнато, както от институциите, така и от, междуна... от независимите изследователски агенции. Мисля, че е вече е видно а, какво може да се постигне на а, декемврийския съвет. А, има яснота а, по това, което може да се постигне, какво се изисква и а, това само по себе си е едно добро а, наследство, което ще подпомогне работа на, декем... на Декемврийския съвет а процесът вече е част от резултата. Това послание, струва ми се, заслужава да прозвучи ясно и а, от нашите ръководители. още едно нещо искам да кажа а, предвид на тукашните разисквания консенсуса, сближаването на позициите, обсъждането на това, докъде да стигнат европейците в координацията и в а, споделянето в а, а, тази област. А, всъщност кой отсъства? Твърди се, че е, е, гражданите е, страстно а, взимат при сърце тази тематика. Аз определено не съм а, сигурен, а, поне като следя публикациите в преста. Но ако разгледаме какви са изследванията през, няколко, през последните няколко години, включително и едно изследване на нашия институт, поразява от една страна източници, е, липсата на от една страна идентифицирани източници на несигурност, е, възприемани от гражданите, тези а, източни на сигурност, които могат а, е, да бъдат овладени с военни средства, а, почти липсват. А същевременно в най-широк смисъл е, усещането за несигурност в Европа се увеличава. На второ място, е, все по-често през годините европейските граждани отговарят утвърдително, когато ги питаме дали искат е, повече обединени европейски дейности на международната сцена, а обединение при овладяване на кризи и подпомагане в случай на кризи, но казват не, когато ги попитаме дали искат да увеличат финансовите средства за целта. Ето още една липсваща брънка. Това е част от проблема. Не е вярно, че гражданите напълно са незаинтересовани. Ето, като се стигне до криза, като в кризата в Сирия, при няколко месеца видяхме съвсем емоционално отзвук на тази ужасна криза, но същевременно а, накрая а, решението може да е друго. Искам да кажа, че факта, че националните парламенти в голямата си част се произнесха против военна намеса в Сирия, може би наистина отразява нагласите на гражданите не може е, с разпокъсани действия да се противодейства на е, проблемите, когато те е, въздействат. И именно тук е, е мястото на политическите лидери. Искам да кажа, че трябва по-убедително да представяме нашите предложения, е, да ги аргументираме пред е, гражданите. Е, Кетрин Аштън говори е, с економически доводи, ролята на Европейския съюз в световен план и желанието да се подобри а, е, е, живота на хората предвид на справянето с ситуация на непредвидимост, нестабилност. Ето а, това е нещо, което трябва да се прави и в това Европейския съюз обикновено е много добър това отношение в страни с други международни институции. Непрекъснато се извършва мониторинг върху вземането на политически решения и прилагането на тези политически решения. Ето това е последната част, която е необходима в последните няколко седмици до провеждането на декемврийския съвет и ясно да се изложат доводите за един общоевропейски проект, и е, да се очертаят е, области, в които ще се е, подложат на обсъждане с цел постигане на съгласен. А има по-широк дебат вече и можем да превърнем дейността в ОПСО като в една затвърждаваща общата роля на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за, този, за това сбито обобщение. Давам дума на Клод Франс, да отговори на няколко по-конкретни въпроси, които бях зададени и да направи заключителните си коментари. Благодаря да, действително бяха споменали много, споменати много важни въпроси. Въпроси, които трябва да бъдат разгледани от държавните правителствени ръководители, които са включени в доклада на Кати Яща, но особено морската сигурност, споменат от госпожа Гомес и госпожа Копа, както и въпроса за корабите болници, това е тема, която също трябва да бъде разгледана изключително внимателно в връзка с морската сигурност. Има мрежа, в която се координират действията на военноморските сили и сме готови да използваме тази система за сътрудничество между флот, морс... военноморските сили и а, мисиите в областта на а, хуманитарната подкрепа. Разбира се, трябва да имаме конкретни технически способности а, и се радвам, че бе повдигната темата. Действително важно е темата да бъде разгледана именно на е, Европейския съвет и ние е, в агенцията приемаме отговорността си много важно. Е, това е важно и в контекста на другата повдигната тема киберсигурността. Ние а, даваме своята лепта, но а, темата киберсигурност е много по-широка, така че а, усилията са координирани на ниво Европейски съюз. Във връзка с казаното с господин Клиш, а, в а, рамките на НАТО сътрудничеството е много задълбочено. Работи с концепции а, на солидарност за споделяне на тъжеста и капацитета и а, интелигентна отбрана. Когато се разбираме добре с колегите си от НАТО и има политическа воля, можем добре да работим заедно, независимо от това дали работим за презреждането във въздуха или дистанционно пилотираните системи. хората, като чуят за това, си мислят за така наречените дрон, за безпилотните самолети, но не е точно същото. При всички положения е, това са е, различни способности, които можем да развиваме, използвайки възможностите на общата е, политика в областта на отбраната, като държавите членки вземат решение точно как да участват. Въпроса на господин Лакроа за самолетите има три е, бойни самолета, които са, се конкурират тук е, в Европа. И е, въпросът е дали да се избере един или друг. Е, вие споменахте F-37. Е, въпросът е, е да се разгледат нещата цялостно, как ще бъдат развити бъдещите способности какви ще са техните технически аспекти. На мен в общи линии ми се струва, че основно ще се насочим към дистанционно пилотираните самолети. В тази връзка се закупуват способности, разбира се, в рамките на възможното и на реалистичното. И работим възможно най-пълст вете, но за да има добри европейски проекти тук в бъдеще. Въпросът за една евентуална еврогрупа а, в областта на сигурността, именно а, структурирано сътрудничество. А, всъщност най-приятната изненада на общата политика в областта на сигурността са малките държави членки и средните по размер държави членки, които работят много сериозно. Ето, например, Ирландия допринася много по отношение на обучението на флота и така нататък. Така че, ето, казах, Съединен... извинете, Холандия по отношение на презреждането във въздуха и прочи. Все пак има още възможности и е, по-големите държави членки могат да изиграят своята роля, могат да предоставят е, обучение е, и възможности за реакция. И е много важно да се има предвид, че легитимността на тези действия ще бъде гарантирана именно от съвместното е, е, сътрудничество между големите и малките държави членки, независимо от това за какви е, проекти по-конкретно става дума. Заключение. Ще кажа нещо, което се чува и по отношение на промишлеността. Често се казва, има Европа на две скорости, има някои а, национални, а, някои държави, в които е дадена промишленост е развита добре, а, а, в, други държави а, нещата са развити по-слабо. Необходимо е обаче да се намери някакъв начин да има място за малките и средни предприятия и за новосъздадените е, предприятия в областта на отбраната, защото те могат да участват в е, предоставянето на ресурси. И за малките и средни предприятия очакваме от Европейския съвет е, да на, намери възможност всеки да може да е, допринесе и да получи от усилията в областта на отбраната. Благодаря много, Клод Форенс. Давам думата на господин Поповски за заключителни коментари. Този дебат още веднъж показва едно нещо – че дебата за европейската отбрана и политика трябва да се разглежда в по-широк контекст на европейското управление. Разбира се, този дебат е, си върви в областите на финансова и економическа политика. Затова е важно държавните глави и министрите да бъдат е, изключително ангажирани в дискусията. Докато четях те доклада на върховния представител, сигурно сте осъзнали, че тя не предлага сформирането на нови структури, нито пък внедряването на нови компетенции. Тя смята, че това трябва да остане въпрос на избор. Това, което трябва да направим е просто да подкрепим а, сцеплението. Имаме нужда от повече сътрудничество, от повече а, добри намерения и действия в тази насока. Говорим както за развитието на а, потенциала, така и за националното планиране. Вече се а, спомена нещо изключително важно. Ние не искаме да създаваме нова европейска институция, която да се занимава с отбраната искаме всичко това да остане на национално ниво. Просто трябва да свържем а, тези органи, за да можете да работят и да развиват потенциала си заедно на международно ниво. Абсолютно съм съгласен, че ОПСО е част от външната политика на Европейския съюз. Понякога наричаме това а, цялостен подход и това е изключително важен инструмент, с който разполагат европейските институции, наред с политиките за развитие и дипломатическите отношения. И така трябва да се разглежда тази политика. Все още има обаче едно предизвикателство липсата на. А, а, впечатленията от обща заплаха. Вече стана дума за това, опитах се да отговоря на този въпрос. Според мен имаме нужда да поговорим повече за ролята на Европа в това отношение. Има нужда от ново отношение и нов подход, но може би не точно на този етап. От друга страна, действително има нови заплахи, които а, са доста, а, доста съществени. Много от вас споменаха Лампедуза и морската сигурност или пък киберсигурността. Именно за това става дума. Трябва да се съсредоточим и върху тези нови заплахи. Това би бил един от евентуалните подходи да представим, да продадем общата политика по отбраната и сигурността. По някои конкретни въпроси съвсем накратко. Колкото до а, използването на потенциала на общо за хуманитарни цели, ние можем да използваме всичкия потенциал, който имаме за хуманитарни цели и вече сме го правили в миналото. Най-добрия пример е Аталанта и дейностите, които текат а, там. Там, се, а, там започнаха доставки за Сомалия – и вече се провежда стратегически а, преглед на активностите и дейностите. По отношение на това, което каза мисис Гомес, вече обсъждахме този въпрос, но няма консенсус между страните членки. Няма консенсус за сформирането на стартов фонд. От друга страна, ще разгледаме механизмите до 2015 и може би тогава ще имаме друг шанс да обсъдим въпроса. Но не трябва да забравяме гражданското измерение на ОПСО. Не говорим за него днес. А в доклада на Върховния представител то се споменава. Там се предлага да преосмислим източниците на граждански аспект на ОПСО. Запознати сте с това, което се случва в Либия или в Африка. Колкото до киберсигурността, равно ние вече имаме стратегия в това отношение. Имаше съобщение от страна на върховния представител – което беше подкрепено, което, което беше подкрепено през юни от съвета. Стартира се и законодателна процедура за директива на мрежовата сигурност. Тя все още протича в момента. И накрая за Лисабонския договор и това, което каза госпожа Копа. Вече сме обсъждали това с страните членки. Наистина има желание да се използва неизползвания потенциал на сътрудничество в, това, в тази посока. През 2011 и по-нататък отново ставаше дума за тази тема. просто трябва да достигнем консенсус. И по темата за комуникацията, да, наистина общуването а, е важно. Но темите, които обсъждаме, все още са твърде силно свързани с националния суверенитет и вече стана дума многократно за това. Така че общуването е предизвикателство, което стои пред всички нас, не само пред комисията, агенцията или върховния представител, но и пред националните лидери и парламенти. Всички имаме отговорност да ам, предадем съобщението надолу и това е важно. Благодаря ви. Е, благодаря много. Мисля, че всички изказвания бяха доста подробни и полезни. Остава да ви благодарим, че дойдохте на днешната среща. Внимателно следим последните развития и ще продължим да ги следим. Ще следим всичко, което се случва преди Европейския съвет а, по време на, на гръцкото председателство. В началото на април ще има конференция, а, на която ще можем да коментираме резултатите от Европейския съвет през декември, а, надявайки се, че такива резултати вече ще има. Защото, разбира се, тук става дума за началото на един процес и е много важно усилията да продължат по един добре координиран начин, за да се постигнат резултати. Защото, както казаха много от колегите от националните парламенти, е важно това да не е една среща, която да се повтаря просто ей тъй на всеки 5 години без резултати. И така, благодаря на всички, които се изказаха. Господин Мироли, госпожа Арно, господин Поповски. Благодарим и на вас, че присъствахте на това заседание, че участвахте. И е, нека в заключение да съобщя, че е, пред залата има и възможност да похапнете нещо. Благодаря ви много.